Uh, so, uh, ladies and gentlemen, can we uh, make a start? Um... Малко изоставаме като че ли с времето, тъй като знам, че комисарят Борг искаше да види повече колеги, членове на парламента. Вече има някои от тях. Ще ще искам да помоля комисаря да бъде много кристално ясен и колкото се може по-кратък. Всъщност, за първ път, господин комисар, имам удоволствието да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. Ние ние а, никога не сме харесвали идеята комисарите да се чувстват формално задължени да бъдат а, а, на срещи с нас, а да изпитват по-скоро удоволствие от това, че могат да споделят с нас постиженията си. Имаме много редовни посетители вече в нашата комисия. Ние споделяме впечатление с тях. Освен това се вълнуваме много от работата на вашата, коми... на вашата генерална дирекция. Благодаря, господин председател. Бих искал, дами и господа, да започна с това, че значителен напредък беше постигнат благодарение на сътрудничеството с вашата комисия по общия дневен ред за потребителите. И аз наистина очаквам с нетърпение доклада по този дневен ред, коя, който в момента се подготвя от вашата комисия. И сега в момента комисията и е, засилва своята работа във връзка с а, потребителския дневен ред. Нека да взема да обясна няколко неща по отношение на тези четири стълба. Първо, безопасност. Аз мисля, че ние много постигнахме а, по отношение на това. Пакета беше прият от колегията на 13, а, колегиума на 13 февруари и директивата за безопасността на храните беше наистина много важна стъпка. Това, че беше приета. Някои от елементите в цяла, целият този пакет са в компетенциите на дирекцията на господин Талян и други в компетенцията на моята генерална дирекция. 20 дейности бяха осъществени, очертани и осъществени за безопасността на храните. В а, този контекст искам да кажа, че ние работихме много о, усилено с различни чуждестранни а, а, партньори, като Китай, например. Но а, трябва да не забравяме, че се увеличи, благодарение на тези усилия, се увеличи много знанието, познанието ни по отношение на хранителната верига. И това си е заразително, господин председател. А, много още нови а, сфери в а, този сектор привлякоха вниманието. И така ако всичко това мине през съвета и парламента, ще имаме възможност да го реализираме и по този начин да увеличим още повече безопасността на хранителните продукти, които са на пазара на Европейският съюз. Що се отнася до втория стълб по дневния ред – познаване на правата на потребителите. Има един вебсайт, в който могат е, учители, преподаватели да обменят информация, дидактически материали и други във връзка с обучаването на своите ученици да обменят дидактически материали, като насоченост е предимно в възрастовата група 12-18 годишни те. Поредица от разговори сме провели с различни а, участници, заинтересовани страни в а, тази верига, като например НПО, организации на бизнеса, който се занимава с това, с еко, екологични организации, където сме разисквали, разисквали и проблеми свързани с, с природността и чистотата на продуктите, продуктите означени с био, които са били измити с зелено, както се казва, без всъщност да отговарят на критериите. Миналия месец също така искам да кажа, имахме за, а, една среща а, точно по безопасността на храната и правата на потребителите. И всички посочиха, а, беше направен и апел а, да се увеличи нивото, степента на реализация, на прилагане на разпоредбите на съюзните разпоредби. В настоящи економически и политически контекст знаете, че има сериозен натиск да се спазват и все по-прецизно прилагат правата на потребителите. Следващото дигиталният век или цифровата ера – регламента за сътрудничество по отношение защитата на потребителите е нещо изключително важно. А до края на 2014 година очакваме да приключи прегледа на ам, Конвенцията за защита на правата на потребителите, което е много важно като стимул. А, и за вътрешния пазар. Пред всички знаят, че на 12 марта парламента потвърди на първо четири, а, четене и а, сега и съвета го направи. И така, по отношение на съдебните а, а, спорове. Разбира се, че альтернативните методи за а, уреждане на спорове а, ще бъде а, в полза на потребителите, защото ще намали разходите, ще а, а, скъси времето и ще се а, потърси, а, по, а, установят по-добри а, начини за колективна защита на потребителите. Роза Тун, както и председателя на вашата комисия, показаха голяма степен на отдаденост а в, в рабо, съвместната ни работа за постигането на този а, текст, който беше прият, по който беше постигнато споразумение. А за альтернативното а, м, уреждане на а, спорове беше направено много. А що се отнася до колективната защита на потребителите, мога само да кажа, че резолюцията на Европейския парламент имаше много конструктивно влияние върху дискусиите. Бяха чути, обмислени и използвани много от идеите на потребителите. Аз твърдо вярвам, че колективната защита на потребителите е нещо, което ще се развива в бъдеще. Аз работя с а, а, заместник-председател Рединг а, много отблизо по тази тема. Аз съм убеден, че това, което правим в момента, ще бъде една стъпка напред в правилната посока. И така, четвъртият стълб. Интегрирането на интересите на потребителите с секторната политика. Най-важното в дневния ред на потребителите е всеобхватния или цялостния подход – дали се говори за транспорт, енергетика, устойчиво развитие или храни, а ние об, обхващаме всичко и ам, правим всичко възможно например, заедно с гос, господин Бърние, за да бъдат всички елементи еднакво застъпени. С него ние работим здраво по банковите сметки и потребителските кредити за да може да има достъпни за мнозинството граждани на Европейския съюз банкови услуги в връзка с отпускането на кредити. А сега, по отношение на международното право, ние ще публикуваме скоро един доклад по информа... по информираността на гражданите на Европейския съюз във връзка с, потребител... с правата на потребителите и това ще бъде база за провеждане на консултации, защото целта е как може един координиран на съюзно ниво подход да помогне на потребителите. Също така искаме да отличим да очертаем причините и последиците от различията в отделните държави членки и да определим онези мерки, които най-правилно, най-ефективно ще преодолеят негативните последици. По отношение на енергетиката, ние продължаваме с диалога, т.е. с многостранните разговори, а за да могат всички заинтересовани страни да имат своя дял в взимането на решения, най-вече по отношение устойчивото управление на потреблението на енергия. Разбира се, най-лесно може по този начин да се отделят онези ам, ключови стъпки, които трябва да се направят, за да може наистина потребителя да получи по-добра защита на своите права. А, а що се отнася до дневния ред, на потребителя. Мога да кажа, че по отношение на преговорите относно бюджета в рамките на многогодишната финансова рамка, ние разчитаме и на подкрепата на парламента. Благодаря. Благодаря за това подробно изложение. Много бележки бяхте включил за дейности, за които ние бяхме приканили да се подемат. В момента 8 човека са се записали в моя списък, вече са 9-10, имаме 30 минути, нека да ви напомня. Ако ми позволите, нека да започнем с колегите Гепхарт и Шваб. Не знам дали другите лидери на политически групи искат да кажат нещо. Днес първо ще дам думата на госпожа Гепхард. Тя проявява голям ентусиазъм относно банковата сметка. Ще дам думата на госпожа Гепхард. Виждам, че тя е широко усмихната. И след това ще дам думата на господин Шваб и на останалите колеги. Ще видя по какъв ред ще караме. Моля ви да сте кратки господин Таяни съвсем скоро ще дойде. Евлен. Благодаря, Малкам. Благодаря, господин Борч, за това, че направихте изключително ясно и обстойно изложение. Много обещания се крият в него. Всъщност исках да взема отношение по много елементи в изложението. Днес по изключение обаче няма да говоря за колективните обещетения. Господин Тарабела ще говори за тях. Сега, първо по банковата сметка. Инициатива, която аз подех заедно с други колеги. Имахме доклад по собствена инициатива. Проблема е наболял. Господин Бърние обеща да се появи някакво предложение съвсем скоро. Чудихме се кога ще се случи това. Вярвахме, че предложението ще се появи през февруари, най-късно през март. Кажете ни кога ще се появи то, защото гражданите чакат. На второ място, споменахте кампанията за правата на потребителите. Искате да направите такава кампания в редица държави членки. Добра идея. Не би ли могла комисията да обърне внимание на правата на гражданите, които вече сме гарантирали? Говоря за битките, които водихме през последните няколко години. Може да напишете нещо на хартия, да нахвърляте потребителските права на гражданите. Като си има предвид, че градим една нова Европа, добре е хората да знаят. Тези права са част от директиви, те после трябва да се транспонират в международното право и се разглеждат като международно право. Така че нека да внесем светлина. Нека хората да разберат, че става въпрос за европейски инициативи, за европейско право. Надявам се, че ще приемете моето предложение. Андреас Шваб, след това господин Бусо и след това ще дам думата на комисаря за отговор на първите три въпроса. Господин Шваб, благодаря. Господин председател, уважаеми господин комисар. Много се радвам, че работите толкова активно в първите няколко месеца. Радвам се, освен това, че наблягате на изпълнението на приетото вече законодателство в държавите членки, защото там е мястото, където имаме затруднения. Приемаме директиви, а комисията трябва да гарантира тяхното изпълнение, поне на хартия е така. Същото въжи и за наблюдението на пазара. Виждам, че сте работили с ГД промишленост, за да се стигне до компромис. Трябва да се отчитат интересите на потребителите и безопасността на продуктите. Естествено. Това само като един коментар. Мисля, че трябва да погледнем онова, което вече сме постигнали. Не трябва да говорим само за онова, което те първа ще правим. Така че въпросът ми е следния. Какво ще направите, за да гарантирате прилагането на законодателството в държавите членки? Говорим за техническа изправност на превозните средства, например. Можем ли да накараме съвета да приеме регламент, за да може общия пазар да остане единен? Председателя. Господин Босой иска думата, сега ще му я дам. Тарабела, Рошвори и Ханзликс след това. Господин Босой. Ще бъда съвсем кратък. Знаем, че комисар Таяни трябва да дойде в 4 часа. Аз съм докладчик в нашата комисия по директивата за прозрачността. Изготвих доклада от името на комисията ИМКО. Вие наскоро приехте корекция на предложението по тази директива, като отчетохте позицията на парламента и много от измененията на нашата комисия. Тази инициатива е важна за парламента. Знаем, че в съвета обаче сме в задънена улица. Въпросът ми е следния. Имате ли информация от съвета какво се прави там по отношение на промененото предложение и мислите ли по някакъв начин да улесните постигането на споразумение между различните институции? Втория ми въпрос е свързан с симбиозата между здравеопазването и защита на потребителите. По-конкретно имам предвид медицинските изделия. Европейската комисия прави добри предложения, в тях потребителите са защитени, предвиждат се процедури през които трябва да минат медицинските изделия преди да бъдат пуснати на пазара. Разбирам обаче, че има желание за промяна, въвеждане на процедури, същите каквито са за лекарствата, говорим за патенти, а при медицинските изделия няма патенти, говорим за пациенти, а не за потребители. Има разлика и в динамиката на пазара. Какви са вашите намерения в тази връзка? Как ще кажете на парламента, че има разлика между тези два продукта? Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожа Гебхард каза, че съм обещал много. Всъщност мога да обещавам само онова, което може да бъде изпълнено. Аз съм работил в парламента и знам какво означава да направиш обещания. Обещанието винаги се връща като бумеранг. Обещах, че ще направя нещо по директивата за тютюневите изделия, направя го преди 6 седмици. Когато говоря за банковата директива и за прозрачността, трябва да изтъкна, че нито господин Барние, нито аз носим вина за това, че имаше забавяне при започването на работата. Надявам се, че съвсем скоро ще дадем ход на работата по директивата. Следващия месец мисля, че 99% нещата ще се случат през май. Колегиума на комисарите трябва да приеме решението и естествено ще се основаваме на трите принципа, които споменахте. Приветствам вашето предложение за харта на правата на потребителите с оглед на привикването към единния пазар. Макар, че много често от места, от които не очаквам, идват аргументи в подкрепа на пречките пред развитието на единния пазар. Видяхте обаче, че когато се наруши законодателството в една страна, последиците се виждат в целия съюз. Видяхте какво стана с конското месо, например. Когато се нарушава законодателството, трябва да има санкции и то правилните санкции. Същото въжи за Шенген. Трябва ли да разваляме шенгенското пространство, просто защото някой с а, престъпно минало се премества от една страна в друга? Не, просто трябва да има по добър контрол. Шенген е нещо добро, според мен. Единия пазар е един от основните стълбове на Европейския съюз. И ето защо в тази връзка се обръщам и към Андреас. Ами как можем да укрепим единния пазар? Като работим за него и като оповестяваме публично ползите за потребителя. По отношение на цените, по отношение на, наличността личността на стоки, в страната, което познавам най-добре, имаше незабавно въздействие на присъединяването към ЕСА. И по отношение на цените, и по отношение на стандарта на живот, и по отношение на предлаганите продукти. Всъщност, човек може да пазарува навсякъде и има по-бърз достъп до стоки. Господин Бушой направи коментар относно медицинските изделия. По първата част на този въпрос. В миналото се наложи да замествам веднъж господин Таяни в съвета, когато се обсъждаше този въпрос. От тогава насам не съм обсъждал темата с господин Таяни. Знам, че той ще дойде в 4 часа. Останах с впечатлението на това заседание, че съм един самотен войн и се удивих, когато видях, че всички отхвърлиха това предложение. Казах е, държавите членки, че комисията трябва да го оттегли и даже не трябва да има подлагане на гласуване. Много се очудиха тогава. В крайна сметка ставаше въпрос за прозрачност на цените. Медицинските изделия, казахте, не трябва да бъдат разглеждани като лекарства. Аз съм съгласен. Предложението на комисията върви в тази посока. Това е индустрия, която се разраства глобално и с оглед на економическата криза, тя ни дава възможност да сме конкурентоспособни в целия свят. Така че не трябва да отстъпваме, трябва същевременно да гарантираме и безопасността за пациентите. Всъщност, вие направихте разлика между пациент и потребител. Едно и също лице може да бъде наречено с две имена, зависимост от гледната точка. Да, трябва да има предварителен контрол на пазара, последващ контрол на пазара. Предложението на комисията обаче е против даването на разрешително запускане на пазара, такова каквото то се предвижда за лекарствата. Благодаря, времето напредва. Сега ще дам думата на колегите. Моля ви въпросите ви да са само в една минута и по една тема. Значи, колегите Тарабела, Ханзлик и Рошфор. И аз ще размахам чукчето, ако престрочите времето. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожа, госпожа Гепхарт. Вече подсказа онова, за което смятам да говоря. Е, а именно колективните е, искове. Вие също засегнахте този въпрос. Всеки комисар, е, който поема вашия ресор, е, захваща тази тема. Вече от 25 години се говори. Имаше зелена книга, имаше бяла книга, какви ли не документи и изслушвания и нищо на практика. А това е правно средство за защита, което днес с разрастването на, на пазарните отрасли, авангардни технологии, мобилни телефони, медикаменти и какво ли не. предполагат пострадалите потребители от неправомерното поведение на, на някои търговци да се обединяват и заедно да предявяват своите искове. Става въпрос за интересите на европейските потребители. Е, вие споменахте, госпожа Рединг, господин Алмуня готвят заедно нещо с вас. Госпожа Рединг обаче на 5 март тази година в отговор на зададен парламентарен въпрос отговори ще приключи, господин председател, не се бойте. Отговори госпожа Рединг, че мисли. Чакайте сега, 25 години се се мисли. Не е ли време да се действа? И в крайна на кращата думите да се превърнат дела е, е, работи се по някакви предложения, искаме да чуем кога можем да очакваме нещо конкретно, така се каже, по трабата, господин комисар, потекло ли е нещо? Благодаря, госпожа Ханслик има думата. Благодаря, господин председател. Е, бих искал да се извиня, но аз ще трябва да отнема повече от една минута. Имам три много важни въпроса за тютюневите и свързани с тях изделия. Първо, електронните цигари с никотиново съдържание. Комисията предлага прагово равнище на съдържанието, отвъд което, над което електронните цигари би трябвало да попаднат в приложеното поле на директивата за медицинските изделия. Аз предлагам да се премахне това прагово равнище, тъй като се опасявам, че така с това, което се предлага, може да се стигне до забрана на електронните цигари. Та, може ли да потвърдите да или не? Е, има ли, има ли такава опасност? И колко би отнело на едно обикновено предприятие да получи разрешение съгласно директивата за медицинските изделия? На второ място, е, комисията се стреми да възпрепятства изпадането на младите, на младежите в зависимост от, от тютюнопушенето. Защо тогава комисията сякаш стимулира въвеждането на нови, новаторски да ги наречем, тютюневи изделия? И накрая, производителите, производствените мощности е, от една страна и обработваемите площи от друга са така разпределени в Съюза, че някои от държавите членки биха били засегнати в по-голяма степен от други. Е, от въвеждането на тази директива. Комисията държи ли сметка за това? Следващият оратор. Благодаря, господин комисар, за това, че засегнахте въпроса за бюджета. Определено вие се ползвате с нашата подкрепа за тази част от бюджета, за защита на потребителите. Една от най-необлагодетелстваните. От друга страна обаче ние пък очакваме вашата подкрепа, за да намерим е, съгласие с съвета по този труден въпрос. Сега, економическата криза днес е такава, че потребителските стереотипи се променят, появяват се нови. Хората преминават към натурална размяна, към преки между потребителски и търговски отношения. Всякакви търгове се ширят. И аз бих искал да обърна вниманието и на вас, господин комисар, на цялата комисия, на, на тази нова практика, в рамките на която не бива да се допусне отстъпление назад от защитата на потребителските интереси. Опасявам се, че е, е, вниманието на днешната уредба и на вашите намерения е насочено изключително към конвенционалните потребителски модели и, и пренебрегва тези нови неща. Благодаря. Благодаря. Нека чуем отговорите на комисаря. Е, само да съобщя следващите трима, които са се записали. Кала, Штайла и Ариас. Но това след като изслушаме отговорите на комисаря. Така, сега аз мога да обещая само онова, което може да дадем. Значи нещо ще дадем. Бездействието е недопустимо. Аз не мога да знам какво е станало през последните 25 години. Тук съм само от 5 месеца. Но мога да ви обещая, просто защото съм съответно информиран, че тази година ще се предприеме инициатива. Каква ще бъде формата на тази инициатива, все още се обсъжда в комисията но аз предвиждам през идните седмици да можем вече да съобщим нещо. Ако ме питате за личното ми мнение, аз смятам, че каквото и да вършим, край края ще трябва да стигнем до нормативна уредба по този въпрос. По време на встъпителното си изслушване като кандидат комисар, аз заявих, че лично съм за колективните средства за защита. В нашия парламент, в, в, в Малта лично гласувах за съответния акт Разбира се, политиката е изкуството на възможното и, и понякога е, по дългия път е, трябва да бъдат приприемани малки стъпки. Стига тези стъпки, разбира се, да бъдат напред, а не назад. Инициатива ще има. Няма да, няма да бъдат просто общи приказки. Обещавам ви, ще бъде стъпка напред. Разбира се, когато човек дълго е чакал нещо, е, може и да се поразочарова от резултата, но така или иначе нещо ще има. Що се отнася до електронните цигари, тютюневите изделия економическите последици, е, въздействие на директивата? Сега, електронните цигари вече са на пазара, така или иначе. И когато нещо вече е на пазара, най-добре е то да бъде регулирано, колкото се може повече, макар и да съм съгласен с вас, е, доколкото разбрах вашето послание, че електронните цигари могат да вдъхнат лъжлива увереност е, или усещане за безопасност у, у пушачите, които биха могли да си помислят, че електронната цигара е напълно безвредна но, но тя не е такава. Естествено. И ако аз бих наченал някаква кампания, аз бих я е насочил най-вече срещу електронните цигари. Но, сега, ние въвеждаме праговото равнище, стремейки се да не регулираме прекомерно. В Европейския парламент действащата директива за тютюневите изделия се ползва с широка подкрепа в такава степен, че докладът пред Комисията за околната среда предлага дори затягане на, на, на ограниченията, стандартизиране на опаковките и какво ли не. В другата сграда сега в съвета нещата няма да бъдат така безоблачни, не че тук ще бъдат кой знае колко ведри, но в съвета определено ще бъде трудно поради някои национални пристрастия, свързани, например, с тънките цигари, с характерните вкусови добавки, с някои традиционни национални тютюневи изделия. Но най-голямата съпротива, и то не от страна на министрите на здравеопазването, а по-скоро от страна на економическите министри, ще, ще срещне е, въпроса за економически ефект, за заетостта и, так, и така нататък. Сега, трябва много внимателно да, да помисля как да формулирам нещата. Не искам а, е, а, е, да звучи коравосърдечно онова, което ще кажа. Един комисар отговаря за здравеопазването, трябва да се стреми е, да намалява броя на, на тютюнопушещите в Европейския съюз. И нашия количествен показател е за 5 години да намалим този, този брой с 2%, което възлиза на близо 2,5 милиона души по-малко пушачи. Yes, I think so. But I also would like to... Сега, това ще има ли отрицателни економически последици? Вероятно да. Но аз мисля, че и положителен економически ефект би се получил, тъй като а, средствата, економисани поради подобреното здравословно състояние на бившите пушачи, ще могат да се инвестират другаде в економиката. Но, без да, да прозвучи всичко това коровосърдечно, както ви казах, ако аз възприемам вашите аргументи, които, прочем, звучат от средите на, на тютюневата промишленост, Значи това е ваше мнение, но вие препредавате. Значи, какво? Трябва да е, популяризирам тютюнопушенето в интерес на економиката. Обаче здравето само по себе си е ценно. То може да бъде устойностено. Нали? Защото знаем какви са разходите за здравните системи. И съответно, ако постигнем целта си по намаляване на тютюнопушенето, бихме могли да економисаме до милиарди Така че процесът ще бъде, да кажем, болезнен, но ползата ще превиши болката. Всички тези неща се отчитат. Да, комисията ще бъде готова на известни компромиси, освен по основните норми на директивата, с оглед постигането на максимално широк консенсус между държавите членки. Що се отнася до новите форми на потребителски взаимоотношения и в контекста на програмата за защита на потребителите, веднъж не от вашата комисия, друга ден някъде, неправителствени организации ми зададоха въпроса защо обсъждаме е, уредбата на вътрешния пазар и защитата на потребителите на него, когато в някои страни просто няма какво да се потребява. И какво казах аз тогава? Тъкмо в тези страни е необходимо повече регулиране и по-голяма защита на правата на потребителите и тъкмо по време на економика, на, на, на, на криза, извинете. Потребителите са най-уязвими тъкмо по време на криза. И най-уязвимите страдат най-много. Уязвими по, по един или друг критерий. Тъкмо по време на криза се, се шири нелоялната търговска практика. Та по време на економическа криза трябва още по-бдително да защищаваме правата на потребителите. Поради особената заплаха, която, е, под която кризата поставя най-уязвимите. Благодаря. Сега ще дам думата на следващите трима, надявам се, с кратки въпроси. Кораца Билд, Тайлър и Кариас. Госпожа Каца Билд, да, благодаря наистина потребителите започнаха да губят доверие в хранителната верига и в безопасността на храните. Някакси национализма като че ли излиза на фона на всичко това във връзка и с кризата с конското месо, което е жалко. Затова искам да чуя какъв е плана за действие. Имам три въпроса. Проследяемостта. В плана за действие вие казвате, че ще се ускори приемането на доклада по отношение задължителността на отбелязването на происхода на всички съставки в проду... хранителните продукти. Това може да бъде едно решение. Искам да знам какво е направено до тук за проследаемостта. Може ли компаниите да кажат, еми, съжалявам, ние не, не е наша вината, защото не знаехме, това са нашите доставчици. Все пак, можем ли да въведем а в прегледа, който предвиждате, а, 2000 и... Да, извинете. 82 а, 14 за това, че а, може да се изградат прегради пред това да навлизат в пазара а, а, храни или съставки от храни, които са опасни. И накрая, без да са идентифицирани, имам предвид. А, имам един, имах един писмен въпрос по отношение на Китай етикетирането и исках да разбера какво става там, защото тази реакция на паника, а, виждате какво предизвика и това наистина е много чувствителна тема – храните. А вие писменно ми отговорихте, че не е въпрос на безопасност на хранителния продукт на лазанята, а просто на неправилно етикетиране. Да, разбирам ви, обаче вземете го, кажете това на онези, които а, трябваше да изхвърлят тонове съвършенно годна за консумация храна. И в същото време да обясняват на потребителите. Да, благодаря. А, господа Штилер. Европа е един от регионите, който, в който се пие най-много. И за съжаление, а това се отнася до много голяма степен за младите, за тинейджерите. Семинари се провежда където участват, разбира се, лекари и много представители на обществеността. Но Генерална дирекция селско стопанство, вашата генерална дирекция и поредица други генерални дирекции, които имат отношение към този проблем, така и не се появиха. Разбира се, че никак не е лошо а, да, направи, да се прави необходимото а, да се изпращат представители на генералните дирекции по тези тами, теми. Ние а, а, в Шотландия много сериозно а, се заемаме с този изключително чувствителен въпрос, макар че сме родината на уискито, на шотландското уиски най-малкото. Павло Ариас, заповядайте. Първо искам да благодаря господин комисар, че присъствате на нашето заседание днес тук, но като координатор на работната група по дигиталната а, програма, аз исках да кажа, че е, е много добра инициативата да се повиши информираността на потребителите, за да може да се повиши доверието на потребителите, от което толкова много се нуждае дигиталната среда. Но, за да сме сигурни, че наистина е повишено доверието, засилено а, доверието, ние трябва да направим още не само за потребителите, но и за доставящите такива продукти и услуги. Имам предвид малките и средни предприятия. А, какви а, са онези елементи, които, това е моят въпрос, които са вложени, а за да могат бизнесите да се чувстват наистина добре приети в това наше усилие. Председателят трябва да бъдете наистина много кратки следващите два оратори, за да мога да дам думата и на господин комисар. А, така, господ... господин Борг. Нека да започна с конския проблем, т.е. проблема с конското месо. И въпреки, че всякакви тестове бяха реализирани, препоръчани от комисията, бяха взети и поредица мерки за преодоляване на този проблем и макар, че ние финансирахме до голяма степен а, всички тези усилия. Повечето държави членки е, а, участваха в а, провеждането на изпитванията, на тестовете за конското месо, а някои а, а, тестваха повече, отколкото а, трябваше, а Обединеното кралство пък тества всички коне, които са били заклани в кланиците. Разбира се, няма да изброявам тук всички а, държави членки, които направиха повече, отколкото беше необходимо. Ако ме попитате, имаме ли адекватно законодателство по отношение на проследяемостта, ще ви отговоря да. Тази небезизвестна история с говеж... говеждото в лазанята а ни даде всъщност още една капка а, до, а, светлина по отношение на това какво още трябва да се добави по-добри в практиката по етикетирането и обозначаването а, обозначаването на мястото на происход и както знаете, в скоро време не само за говеждото ще се отнася всичко това, но и за овче, агнешко и така нататък. А въпросът изобщо е не толкова за проследаемостта, а за по-детайлното отразяване на всички съставки и транспортирането. А всъщност ставаше въпрос за измама в етикетирането. Всъщност за вкуса за, за, извинете, за тестването нямаше значение вкуса, защото а, така и не сме го различили. Ние тестваме всъщност само за това има ли бактерии или нещо друго, което би могло да застраши здравето и живота на потребителите. Разбира се, че най-лесно е да се каже да, ще а, направя най-популярното, и това, кое, на което настоява обществеността. Не, аз ще изчакам резултатите от изследването и доклада. Парламента е дал срок до края на годината, а ние се надяваме до края на лятото тази година да сме готови с доклада, за да можем на базата на установеното в него да действаме. Разбира се, има а, хора, които написаха в писмен вид, че са били против, след това а, имаше и други, които пък бяха против, ама след това промениха позицията си, но това е нормално, ние сме хора, но както казах и в Комисията по селското стопанство, аз съм а, много отворен, много склонен да приемам нови неща, що се отнася до този въпрос. Тази а, мярка е нещо, което а, трябва да бъде внимателно прилагана, а, а именно а, защото а, в, за една перална машина е лесно да се напише направено в Китай, да кажем, или в Малта. След, а, след това обаче трябва да а, си помислим колко по-трудно е а ня, няколкото съставки, многото съставки в един хранителен продукт да бъдат изписани откъде произхождат 20% от Малта, 30% от Франция и така нататък. И така, ние предлагаме един пакет от мерки, но съм, а, не е прият още от колегиума, но се надявам, че до края на този месец това ще стане един пакет, който ще покрива поредица от сфери. А, а, животинско здраве, здраве на растенията а, и разбира се осигуряване на прозрачността. Ние не трябва а, всеки а, път а, да се колебаем, когато а, а, ковем закон, нов закон, да се колебаем дали ще, засегнем прекалено а, едни, а други не. Но, когато има измама в, в обявяването на информация по отношение на това дали е говеждо или е конско а, месо, само по економически а, по, а, причини за печалбарство, просто защото конското е много по-ефтино от говежото, то тогава финансовите наказания трябва да бъдат много по-големи докато а, чувам, уведомен съм, че дори и временно някои а, такива провинили се производители, а, дори и временно не са затворени или не са били принудени да престанат да произвеждат, да не говорим за а, наказания. Някои от държавите членки, разбира се, могат да отидат и по-далече, извън това, което ние препоръчваме, просто защото това е препоръка. Но в тези специфични случаи, в които се появяват такива проблеми, е важно да направим нещо. много внимавам какво а, говоря по а, темата за хранителните продукти. Това, което направи а, министъра в Германия, мисля, че не е най-доброто. Моята позиция е, че всяка държава членка има право да се освободи от фалшиви, а, а, неточно спазващи изискванията хранителни продукти по какъвто начин желае независимо дали ще го предостави на някой друг или не. Ето защо аз много внимавам, когато се е, произнасям по този въпрос. Е, не запазих съвършенно мълчание, но все пак това да се предоставя тази храна а, за помощ е чувствително. Така, за алкохола, да, мислех да започна с алкохола и се надявах, че от Санко ще има някой тук на това заседание, но поради очевидно недостатъчно ранна комуникация не се получи. Така, алкохола. Алкохолът е нещо, което ако се прекали с него е вредно за здравето. Докато тютюна и а, тютюневите произведения а, и само едно, една единица, ако се консумира, пак е вредно за здравето. Е, нова стратегия ще трябва да се разработи. А ако ще ме питате за максималните размери на цените, мога да ви кажа, че различни изследвания показват, че фискалните, финансовите а, мерки а, дават най-добри резултати. Дали е тютюн или тютюнево произведение, в момента в който му повишите цената, обикновено настъпва намаляване на потреблението в някои държави, например, картофения чипс беше повишен, тъй като не е полезен да се консумира и консумацията спадна. Но трябва да се погледне и по друг начин. А, то, трябва да се прегледат а, а, всички а, а, законодателни актове и текстове. Няма а, позиция на комисията и това, което аз казах, е моето лично мнение и позиция. Да Кампус и госпожа Шарлемоза. Само един въпрос. 3-4 години вече комисията работи по директивата за здравеопазването в трансграничен мащаб. Тази директива беше одобрена преди две години, но има нужда от практически мерки, за да може тя да се превърне в ефикасен инструмент на единния пазар. Никой не говори за тази директива. Липсата на новини добра новина ли е? Благодаря. Това беше най-краткият въпрос днес след обед. Госпожа Бера, вие може би ще искате да щупите този рекорд. Е, Благодаря, господин председател. Господин комисар, бих искала да ви върна на два въпроса съвсем накратко. Уверявам ви, първо въпроса за медицинските изделия и специално диагностичните средства е, инвитро. Аз е, работя от името на парламента по, по този въпрос. Във всеки случай въпросът за пускането на пазара на най-рисковите изделия – е, уредбата на, на този въпрос очевидно не се приема от никого, нито от отрасъла, нито от сдруженията на пациентите и както изглежда за някои медицински изделия, особено новаторските, които са съответно е, е, високо рискови, експертното мнение на така наречените нотифицирани органи се оказва недостатъчно. Е, и, и аз повдигам въпроса за, за една по-широка и независима оценка. Другият момент в тази връзка е, е за е, диагностичните тестове, които са неутрални, които, които нямат медицинско действие те също трябва да бъдат е, включени в е, уредбата, тъй като в бъдеще могат да, да представят сериозен проблем. Председателят прекъсва. Ораторката мисля, че господин комисарът е наясно за какво питате. Нека дам думата на Шалде Демозе за последен въпрос. А, извинявайте, че ви прекъснах. Благодаря. С оглед на напредналото време, е, съвсем кратка ще бъда. Благодаря за това, че дойдохте. По отношение на безопасността на потребителите, ще положим усилия да приключим работа преди края на нашия мандат. Миналата седмица направихме график за работа. Мисля, че ще успеем да приключим до края на мандата. Всъщност нямам въпрос. Това беше коментар от моя страна комисаря. Да, понякога липсата новини е добра новина. Ние мислим много по този въпрос. Съвсем скоро директивата, за която говорихте, ще влезе в сила. Опитваме се да установим стандарти, за да може, ако се създадат или възникнат проблеми в първите месеци след влизането в сила на директивата, да можем да реагираме. Аз смятам, че хората трябва да получават медицинско обслужване в своята собствена страна. Там им е семейството, там са свикнали с обстановката и така нататък. Но ние би трябвало да информираме пациентите за техните права в трансграничен мащаб. Когато се наложи да действаме, трябваше да съберем на едно място вече натрупалата се практика в Европейския съд. Ние се опитахме да улесним живота на хората, да не трябва да се дава винаги предварително разрешение, да има яснота и улекотени процедури по отношение на възстановяването на разходите, заплащането им, например, ако един белгиец иска да отиде в Германия – как ще се възстановяват разходите в такъв случай. Ще включа този въпрос по време на следващата среща на министрите на здравеопазването в Вилнюс. Литовското председателство вече се ангажира с тази директива. Нашата цел е 25 октомври. Основната идея тук е всяко едно лице да може да получава медицинска помощ в чужбина, когато се налага, трябва да има предварително разрешение от страна на държавата членка, от която е лицето и разходите трябва да се възстановяват, когато лицето се върне в своята страна. Госпожа Бера, относно медицинските изделия и не медицинската част. Трябва да намерим компромис. Разбирам, че има възможност за такъв компромис, компромис, който да е удовлетворителен и за вашата комисия, и за генерална дирекция САНКО. Надявам се, че нормативният акт за безопасността на продуктите ще мине през парламента. И като си има предвид, че месец май ще е ключов за вас до година, вероятно ще се опитате да приключите малко по-рано. Тоест, в следващите 7 месеца онова, което направите, ще е ключово за безопасността на продуктите. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя. Съжалявам, че трябваше да ви пришпоря малко към края, но успяхме да Чуем много въпроси и много отговори. Много благодаря на комисаря. Благодаря за това, че бяхте тук. И добре дошли отново, разбира се. Uh, just to update you, um, colleagues. Актуална информация от моя страна. Господин Таяни отговаря на въпроси в подкомисията по сигурност и отбрана по отношение на обществените поръчки и други теми, така че малко ще закъсне. Моля ви за търпение и след това ще продължим.

Sorry. Uh, so, colleagues, uh, Mr. Tinley is now here, so um, if I could invite you to take your place. Уважаеми колеги, господин Таяни вече е тук. Моля ви да заемете местата си. Списък за ораторите е отворен. Мисля, че координаторите ще се изкажат госпожа Ройтова, госпожа Кораца Билт, всички, които са тук. Трима от координаторите са тук и искам да предложа следното. Да отнемем малко от времето за заседанието на координаторите, тъй като вероятно ще приключим на това заседание за по-малко от час и половина. Мисля, че няма да имате нищо против. Господин Шваб, госпожа Гепхард ще искат да се включат. Госпожа Руле, просто исках да се уверя. И така, за мен е удоволствие да приветствам Антонио Таяни на нашата среща. Имаме много общи проекти, единния пазар за стоките, надзора на пазара, има и други проекти, по които работим, радио оборудването на госпожа Вайлер, доклада на господин Мандерс изготвяме и становище за Комисията по промишленост във връзка с стратегията автомобили до 2020 година. Така че искаме да разберем от вас какви са вашите планове за следващите е, няколко месеца. Изминах е, няколко месеца от последната ни среща. След това колегите ще имат въпроси към вас. Вероятно те няма да са толкова проблемни, колкото онези, които са ви задали в подкомисията по сигурност и отбрана. Госпожа Вайлер, естествено ще ви зададе въпрос за радиооборудването, само че вие ще бъдете първи господин комисар. Заповядайте и след това ще преминем към въпросите. Благодаря, господин председател. Извинявам се за това, че закъснях. Наложи се да участвам в един дълъг и сложен дебат в Комисията по сигурност и отбрана, под Комисията по сигурност и отбрана. Комисията има предложения в областта на отбраната и ето защо аз трябваше да участвам на заседание в друга комисия. За мен е удоволствие да участвам на вашето заседание. Както чухте вече от комисар Борч, аз ще ви дам информация относно безопасността на продуктите, надзора на пазара. На 13 февруари беше прието предложение. Лайт мотива в него е да се гарантира, че има безопасност за всички. Нашата економика може да получи ласък – за съжаление, има много продукти, които не са безопасни. През 2011 година системата за идентификация на проблемни и опасни продукти беше активирана над хиляда пъти. За какви продукти става въпрос? текстилни продукти, играчки, козметика и така нататък. Това са продукти, които могат да окажат сериозно въздействие върху живота на човек. Продажбата на опасни продукти представлява престъпление. И много често престъпници се занимават с такава продажба в Европейския съюз и извън неговите граници. Ето защо ние действаме, предлагаме законодателство, имаме политически инициативи. Спомняте си, че комисията поде много инициативи срещу фалшификатите. Важно е да обясним на гражданите какви са нашите действия и какви са рисковете, ако се купуват фалшиви продукти. Следващото законодателство, по което работим, е законодателството за надзора на пазара. Неговото приложно поле е много голямо. Не става въпрос само за потребителски стоки, а и стоки с професионална употреба. Опитваме се да внесем хармонизирани стандарти, да упростим нещата. Надзора на пазара е обект на отделно законодателство. Ето защо имаме единен текст за регулация. Разчитаме на сътрудничество между различните надзорни органи. Надяваме се, че системата за обмен на информация в реално време ще работи и ще се използва. Създаваме и Европейски форум за наблюдение на пазара, в който ще участват представители на всички държави членки и представители на бизнес организациите. В този пакет имаме и проект на регламент за проследяемостта. Второто предложение за надзор на пазара се придружава от план за действие, в който има над 20 мерки. Тези мерки, в случай, че са въведени в някоя държава членка, ще бъдат използвани направо в другите държави членки. Работим по конкретна методология, за контрол на иновативните продукти. Надявам се, че комисията ще направи предложения във връзка с докладите на госпожа Пиети Кайнен и госпожа Шалдемоз. Предвиждаме законодателство, за вътрешния пазар на промишлени продукти. Това е един от ключовите актове, по които работя. Комисията иска да упрости и актуализира съществуващото законодателство. В съобщението за индустриалната политика поставихме ударението върху теста за конкурентното способност и върху проверката на състоянието на съществуващото законодателство. Това ще стане чрез анализ на кумулативния ефект на съществуващото законодателство. В тази връзка имахме обществени консултации, в които участваха много различни лица. Те приключиха на 17 април. Предварителните резултати пък от анализа на законодателството за промишлените продукти ще се появи в края на май. Искам да благодаря на вашата комисия за положените усилия по това досие. В момента работим и по годишна програма за европейска стандартизация. Тук има две цели. Прозрачност и стратегически цели. Например, работната програма ще свърже стратегията за стандартизация и стратегията за промишлената политика. Ще се опитаме да набележим отрасли, в които ще трябва да има интервенция. Доклада ще е готов преди лятото, ще има и съобщение на комисията. Два практически примера за стандартизация, които ще окажат въздействие върху живота на гражданите. Първо, стандартното зарядно устройство – Доволен съм от работата по меморандума за разбирателство за стандартното зарядно устройство. Подписването на този меморандум породи положителни реакции. 90% от новите модели мобилни телефони, пуснати на пазара през миналата година – гарантират възможността за използване на стандартно зарядно. Меморандума ще изтече, всъщност вече изтече през 2012 година. Поискахме удължаване на действието на протокола, за да постигнем конкретни резултати. Въпреки положените усилия, не можахме да получим доброволното споразумение на заинтересованите страни и ето защо започнахме да работим по нов път. Поръчахме оценка. Ще направим преценка на различните варианти, за да решим по кой път да поемем. Миналата седмица 8 производители на мобилни телефони подписаха меморандум за разбирателство. Намерението на комисията е да ускори темпото, за да се стигне до споразумение сред производителите. Това споразумение трябва да се подпише и ние ще продължим с нашите междинни оценки. Искаме потребителите да се възпитат възползват от тази инициатива. Тя ще засяга мобилните телефони, смартфоните, таблетите, фотоапаратите и така нататък. По отношение на автомобилите, програмата Автомобили 2020 е водеща за нас. През 2010 година възложихме на организациите от сектора да гарантират оперативна съвместимост за зарядните устройства на електрическите автомобили. Италия подкрепи предложението на Германия в тази връзка. В крайна сметка стигнахме до сделка. След като работната група на Сенелекс направи анализ, стана ясно, че няма кой знае каква разлика между двата типа контакти. Идеята е да има оперативна съвместимост за целия Европейски съюз по отношение на зарядните. Сега се работи по този въпрос в парламента. Надявам се, че ще получим вашата подкрепа. Опитваме се да получим възможност за нова законодателна инициатива. Работим с парламента. Ние искаме ЕКОЛ да стане действаща в Европа до 2013 година. Опитваме се да направим системата ECOL задължителна за автомобилите и за различните спасителни служби в държавите членки. Естествено, и кол трябва да бъде обект на ефективна координация. По отношение на директивата за плащанията, искам да ви информирам, че 18 държави членки, само 18 държави членки са ни осведомили за пълното транспониране на директивата в националното си законодателство, така че има някакво развитие все пак. Имахме информационна кампания във всички държави членки. Обърнахме се към гражданите, към компаниите. Искаме да ги информираме за новата европейска система Там, където държавите членки се справят добре, те могат и да увеличат срока, но 30 дни, знаете, че е максималният срок, който дава законодателя. Целта е да се помогне на компаниите. Ако има държави членки, които имат различни правила, правила, които са по-добри, в духа на директивата ние няма да караме държавите членки да правят плащанията по-бавно. Искаме директивата да се прилага в всички държави членки, в моята, например. Ще положим максимални усилия Знаете, че има и изостанали плащания и искаме те да бъдат изчистени максимално бързо. Гражданите трябва да си плащат данъците, трябва да се избегнат забавените плащания от страна на държавите към физическите лица. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Да видим сега. Доста са се записали за изказване. Първите са господин Шваб, госпожа Кепард и госпожа Руле. Първите трима. След това госпожа Ройта, госпожа Кораца Билд и господин Ариас, госпожа Вайлае, госпожа Каниеци, госпожа Легрип, други още. Други. Така, хайде да се опитаме. А, координаторите малко ще почакат за своето заседание, пък могат и да координират, докато задават въпроси. Сега, господин Шваб. Е, господин е, заместник председател на комисията, позволете ви първо да ви кажа, че за мен е удоволствие да ви видя тук. Днес е, смятам, че предложението за пазарната реализация на моторните превозни средства при хармонизиране на регистрационните табели е нещо много добро в интерес на гражданите, особено е, в презграничен контекст. Но имам някои въпроси, които имат по-дълга предистория, така да се каже. Първо, Знаете, в Германия, съгласно директивата за просрочените плащания, и много колеги се притесняват за това, дали ще се наложи промяна на германското законодателство. Вероятно това не е необходимо, но, но бихме искали да го чуем и бихме искали да го видим черно на бяло от вас, господин комисар, така че министрите в Берлин да, да, да се съобразят. След това за строителния отрасъл и съответната директива. Някои от техническите стандарти и норми, е, които комисията все още трябва окончателно да определи, е, висят, е, така да се каже, и заетите в строителството и производителите на строителни материали се чувстват несигурни. Да се надяваме, че скоро това неблагоприятно положение ще бъде преодоляно. Госпожа Гепард, да, благодаря ви, благодаря ви, господин Таяни, за ясното експозе. Благодаря ви за това, че изяснихте и факта, че е, германския закон няма нужда да се променя. Що се отнася до е, просрочията, вие тъкмо с това приключихте фактически за разлика от духа на зададения току-що от господин Шваб въпрос. Аз мисля, че отговор вече имаме. Но добре би било наистина да го формулирате черно на бяло, да го пратите в Берлин, защото в Берлин се разгаря една ожесточена дискусия. Европейския съюз се обвинява за нещо, за което не е виновен. Страда доверието, едни такива негативни настроения се ширят. Сега, поздравявам ви за радиооборудването. Моля ви, упорствайте в тази посока. Тя е определено в интерес на потребителите. Е, и много добре се посреща тази мярка. Тя е от значение не само за потребителите, за околната среда, за, е, за економическото благосостояние на хората. Един въпрос за индустриалната политика, която който бих искала да, да подхвана, понеже аз а, а, разработвам, авторка съм вече всъщност на, на становище по този въпрос, е, което ще гласуваме утре. Благодаря ви, че поставихте на дневен ред въпроса, напълно категорично, тъй като е, днешната економическа криза сочи, че най-пострадалите от кризата страни е, са съсредоточили економиката си най-вече в отрасъла и в сектора на услугите. Е, в ущърп на, на промишленото производство. Госпожа Рюле, според мен е най-наболелите въпроси определено вече бяха зададени. Позволете ми да се присъединя към въпроса за <coughs> строителните материали и за делегираните актове. Всъщност, господин Шап това <laughs> искаше да каже. Ние търсим правна сигурност в парламента, за да можем да, да изработим своята позиция. Дали господин Дион иска да се запише за изказване, той, той не, ме, не ме слуша в момента, но вероятно някой би могъл да го <laughs> номинира за изказване. Сега, господин комисар, желаете ли да, да отговорите? Е, що се отнася до просрочията? Смятам, че много ясно мога да отговоря за дадените въпроси. Ако Германия има вече въведени е, разпоредби за срок на плащане е, в рамките на 30 дена, тя няма какво да променя в законодателството. Ако ми бъде отправен писмен въпрос, аз бих могъл да, да направя справка от чисто експертна юридическа гледна точка, но става въпрос за таван, за максимален срок. А, ако а, а, Германия има срок на плащане 40 дена, това вече би било проблем по смисъла на директивата. И трябва да приведе своето законодателство в съответствие. Но ако е под 30 дена, няма проблем. Тук трябва да се огледат и отношенията между стопанските субекти, не само между държавата и тях. Нали? Ако срокът е по-къс от 30 дена, проблем няма. Но, господин Шваб, е, госпожа Гепард, ако зададете конкретен писмен въпрос, ние ще ви отговорим в писмена форма и аз още веднъж ще се допитам до нашата правна служба, така че нещата да бъдат е, недвусмислено изяснени. И, нали? така че и германският законодател да, да, да е напълно наясно. Впрочем, аз ще помоля нашата генерална дирекция, ресорната генерална дирекция, да се свържи с компетентното германско министерство и, и проблемът да бъде, да бъде разрешен, да, да, да се сложи край на безплодните спорове. Сега, обвиняват ме е, в, в, в, в това, е, е, че проявявам някакви своеволия, че, че е, е, съм привърженик на, на неолибералната политика е, и поставям предприятията под е, ненужен натиск. Нищо подобно. Директивата е пределно ясна. Всъщност целта е да се избегне изпадането в несъстоятелност е, на, на стопанските субекти поради закъснели плащания. И, както казах, ако срокът, който вече действа съгласно националното законодателство е по-къс от пределния по директивата, никакъв проблем няма. Но, но както казах, аз е, ще, ще поискам от а, е, е, нашата генерална дирекция да се свърже специално с германската страна, за да се избегне всякакво недоразумение. Що се отнася до строителните материали и актовете по делегация, 1 юли е, тази година ще започне е, официалната работа, и това на основание 68 член от договора. Европейския парламент е, очакваме неговото съдействие, след като комисията излезе със своята позиция и можем да очакваме влизането на акта в сила през есента още на тази година. От, от 1 юли нататък ще можем да работим заедно и вече тогава ще формализираме отношенията си по този въпрос. Благодаря. Следващите трима моля да бъдете кратки и по същество. Госпожа Ройтова, госпожа Кораца Бил, господин Ариас. Госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз съм ви благодарна за изложението. И, и съм много удовлетворена от начина по който вървят преговорите с съвета и сегашното председателство по пакета от 9 директиви. Но въпросът ми е свързан с нещо, ако щете, не толкова значимо в сравнение с казаното до сега. Става въпрос за премахването на лятното часово време. Е, доколкото разбирам, вие отговаряте за този въпрос. Има член от договора, съгласно който въвеждането на лятното часово време е, се координира. А в Чешката република в момента е, се води подписка, събират се подписи на инициаторите се казва, че въпросът не е кой знае колко важен, но, но той все пак занимава и тревожи хората. Още повече, че е, днес сякаш вече не е на лице въпроса за регулиране на енергийното потребление. И, и аз ви питам, господин комисар, готов ли сте поначало да се занимаете детайлно с този въпрос, тъй като за доста от водещите политици той сякаш е твърде дребен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 отново за просрочените плащания в отношенията между стопански субекти, понеже вие ще така, така ангажиран по този въпрос. Сега, Швеция е транспонирала а, директивата, но за съжаление се стига до там да се отнема свободата на, на волеизявление на договарящите се страни. А, да се задължат а, всички договарящи се в стопанския а, сектор а, субекти да, да, да приемат 30-дневния срок което не е подходящо навсякъде. В туризма, в хотелиерството не е така. Е, всичко е въпрос на парични потоци. Е, казвам го, защото в светлината на доклада Шваб за управлението на единия пазар трябва да търсим съответствие между общоевропейската позиция и позицията на Европейския парламент – и позицията на правителствата. А, а опозицията в Швеция по-настоящем експлуатира, според мен, е нелоялно въпрос. Сега, пак за продуктовата безопасност бих искала да ви питам за указанието за происход. Потребителят е, желая да, да, да се постигне проследимост. Обаче, как ще стане това при една доста е, разгъната верига? Каж, да кажем, проектиране в Европейския съюз, производство някъде в Азия, сглобяване някъде другаде. И, и, и това се отнася за изделия от текстила до електрониката. Значи, как ще постъпите вие е, е, така, че е, уредбата на този въпрос да бъде наистина от принос за подобряване положението на потребителя? И, и, и, например, как ще стане? По електронен път, може би, или... Знаете, някои казват, че така на краищата това ще бъде поредната бариера пред свободната търговия. И най-сетне е, бих искала да ви поздравя. Виждам, че вие сте особено привързан към участието на жените предприемачки в високотехнологичните отрасли. Е, тук има една публикация, е, за която особено държа да ви поздравя. Благодаря и последният от този кръг изказващи се. Благодаря ви, господин председател, комисар Таяни нека първо кажа, че съм особено горд, че е, в петък участвах в връчването на известието от испанската страна за транспониране на директивата, заедно с господин Каеха и господин Сурия. Гордея се с това, е, наистина директивата, очевидно за просрочените плащания, е, е особено важна за малките е, предприятия е, в днешната економическа среда. Трябва да се гарантира равнопоставеност е, в конкурентната среда между малките и големите и, и от друга страна държавния сектор. Големите предприятия могат да се справят е, и с по-тежки е, разплащателни условия от страна на държавния сектор, но, но малките не. И в тази връзка трябва да споменем и единия цифров пазар, за да заработи той наистина в интерес на малките и средните предприятия. Уредбата на плащанията е, е изключително важна. И, и благодаря ви, наистина. Движим се в правилната посока. Преди да дам думата на комисаря Таяни, нека кажа кои ще бъдат последните. Е, госпожа Вайла, госпожа Канети и госпожа Лагрип. Някои други има ли? Ето това ще бъдат последните три изказвания, но преди това да чуем отговорите на комисаря Таяни. Съвсем накратко. Благодаря за дадената ми дума. Госпожо Ройтова, наистина, за пръв път някой ме пита а дали мога да направя нещо за прекратяване на тази практика с лятното часово време. Но ще си го отбележа. Госпожа Крацабелт. Швеция е една от 18-те държави, която уведомила комисията, че е транспонирала директивата. И аз се възползвам от тази възможност, т.е. вашия въпрос, за да кажа, че вече има и държави, които вече са уведомени. Кипър, Малта, Италия, Нидерландия, Ирландия, Словакия, Испания, Швеция, България – Литва, Финландия, Полша, Словения, Франция, Австрия, Естония и Люксембург. А също така, е, господин председател, Обединеното кралство. А, да, понякога има трудности по време на транспонирането, налагат се някои корекции, но когато транспонирането се извършва точно по правилата, няма особени трудности. И освен това, можем да използваме опита на другите държави, които вече са го транспонирали, или пък да предоставим своя опит на онези, които още не са транспонирали. А ако имате правила, които и в момента действа и са едно подобрено издание на това, което ние сме направили, толкова по-добре. Но, когато става въпрос за делегиране, а, нека сега да спомена. А, а тук вече критериите а, са по-различни, когато става въпрос за малки и средни предприятия. Те използват а, а, системата, която се използва еднакво или каса еднакво потребителите и бизнеса. Това не означава, че правя сега оценката на, отправна гледна точка или на законодателната страна на нещата. Това ще бъде направено много подробно. Аз просто а, давам само така практическите си наблюдения, за да може постепенно от хетерогенно да преминем към хомогенно състояние на цялата тази система и да постигнем възможно най-добрите резултати. Разбира се, че ще ви информирам при всяко ново развитие, що се отнася до Кралство Швеция. По отношение коментарите за транспонирането, някои коментари бяха препратени в Италия. С, с Швеция все още се, се работи по детайлите, но мисля, че няма никакви съществени така, трудности. Сега за проследяемостта. Предложихме един текст. за да направим нещо по повод реакцията на СТО. И това дали ще попречи повишената взискателност по отношение проследуемостта на конкурентоспособността или не. Но с помощта и активното участие на парламента. А, проследяемостта вече е осигурена на много по-висока степен, защото се подлагат на еднакво третиране, както внесените съставки за хранителни продукти, така и местните. Ако закупите дреха, която е произведена в Европа, а това може да означава, че само копчетата са пришити в Европа, а пък всичко останало е съшито, даже и, а, изтъкано и съшито в Китай. Ето това искаме да избегнем. Искаме точно да е ясно кое къде е произведено. И митническото третиране трябва да е еднакво. Господин Ариас каза – някои неща по отношение на дигиталната ера. Разбира се, че това е изключително важно за малките и средни предприятия и а, има много неща, които са положени в а, основите на равното третиране, именно чрез акта за а, малките предприятия. Благодаря ви за поставените въпроси. Благодаря. Госпожа Вайла. Благодаря, господин председател. Предполагам се досещате, че искам да се върна отново към директивата, за която попитах и преди. Искам да, осъз... да разбера кога и как се транспонира тя. Много очудващо е, че директива, която беше прията почти единодушно и в съвета мина а, почти единодушно, само с три гласа против, изведнъж става проблем. А, че, членове 14 и 15 се оказаха а, твърде а, сериозен трън и аз няма да съм толкова възпитана, колкото някои колеги и ще кажа, че ми се струва, че някои държави членки го правят съвсем нарочно. В моята страна, например, имаше а, много хора, така почти беше общественото мнение, против това, обаче след това се реши, че няма да се пречи и просто не се въздържаха, но не гласуваха против. Така, вие иска, е, казахте, че искате да а, обясните нещата на министъра, а, е, германския министър, който е направил такова изказване. Е, но справедливост и економика а, равнопоставеност, всичко това са неща, които са еднакво тежки, т.е. имат еднаква тежест. Предполагам, че най-различни, макар и много подобни случаи сте виждали и са ви занимавали, но не мога да разбера защо така се получава. Успяхме да изработим едно доста прилично законодателство и след това не можем да го транспонираме, не можем да го популяризираме в собствените си страни. Защо става така? Дали правителствата на държавите членки да обвиняваме или по-скоро в Брюксел? Защото очевидно ми се струва, всичко това вайкане е и показване на зъби е като че ли нещо, което се връща обратно а, при нас. О, като почне тук, рекошира и се връща при нас. Вие споменахте едно изследване, което било направено между малки и средните, средни предприятия по отношение на помощта, която те получават от Брюксел. Доста критични елементи имаше в тези резултати и самото изследване за това, че е грамадно и тромаво поради това и така нататък. Но, нещо много важно за МСП е тази директива. И това е информация, която макар и изключително важна, а не винаги и навсякъде излиза. Просто не се разпространява. И така. А, нашият парламент, поне някои от нас, сме решени до края на мандата си а, да следим какво се е случило с това транспониране. Нещо друго. Хармонизирането а, на а, зарядните устройства. А, става въпрос, разбира се, а, за това, че а, радиокомуникациите, изобщо сферата на радиотехниката с, е сектор, а, който е много обширен. Аз а, се свързах с някои от вашите служители на средно а, управленско ниво, но се оказа, че изглежда няма кой знае какъв интерес в това да се уеднакват зарядните устройства. Защото естествено, че печалбата си е сериозна, а, когато а, струва малко, производствените разходи са малки, а пък а, често се налага да се сменя нещо, което се продава за много пари. И така, планираме. Нека да планираме. А ако не може да се направи едно нещо доброволно, то тогава трябва да направим необходимото да се направи, макар и не съвсем доброволно. Така. Госпожа Канети. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да ви похваля за това, че започнахте да правите визити а, за а, подпомагане на европейският експорт. Това е наистина много похвално усилие, защото европейските производители имат нужда от нови партньори – в бизнеса и производството. Искам да ви попитам, смятате ли а, да продължите с а, тази инициатива до края на мандата си? Ако е така, бих искала да предложа нещо на вашата дирекция членовете на нашата комисия получават такава информация и ще продължат да получават, за да ам, държим актуална информираността си, т.е. да знаем всичко, което се случва в малките и средни предприятия и да не се страхуваме, че ще остане впечатлението, че само а, управляваме и ни помагаме. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията. Един съвсем кратък въпрос, който надявам се ще поразшири периметра на нашата размяна днес. Господин заместник председател, вие казвате, че сте голям привърженик на европейската индустрия. И смятате ли, че действащата днес в Европа уредба, в частност за защита на конкуренцията, дава възможност да се появят шампионите всъщност на европейската промишленост? Благодаря ви. Very much, Mr. Main. So that's a good question. Um доста основателен въпрос. Господин комисар, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бързо ще отговоря първо на госпожа Валя. Благодаря за усилията, които тя полага по отношение на директивата за просрочените плащания. Аз ще се погрижа тази директива да бъде зачитана и прилагана във всички държави членки. имаме моралното задължение да плащаме на фирмите, които работят с държавни органи. Във време на криза не се дава така лесно заем за малките и средните предприятието, защо трябва да им се плаща на време. Аз ще отправя ясно послание към правителствата, които изостават с изпълнението. Германия не е транспонирала директивата, Франция има рамков закон, който трябва да се доразвие и на който трябва да бъде предадена плътност. Не искам да взимам отношение по дебата, който тече в Германия между органите. Е, мисля, че що се отнася до този дебат, е, тук има бюрократично измерение. В а, е, моята страна всички задължения трябва да се плащат. Естествено, в а, Италия има достатъчно натрупани задължения, които не ни улесняват. Аз ще се погрижа правилата да се прилагат до последната запетайка. Ще се обърна към германските власти, от друга страна, за да поискам информация и за да разбера какво се прави за транспонирането на тази директива. Ако Германия има нужда от помощ, ще я предложа по отношение на хармонизацията и оперативната съвместимост на зарядните устройства. Вече споменах, че получих едно писмо от 8 производителя. Аз ги бях приканил да действат по-енергично. Уведомиха ме, че са готови да повторят вече направената, вече подетата инициатива и предприятите действия. До сега действахме на доброволни начала, ако производителите го правят, ако действат доброволно, няма проблем. Ние ще оказваме натиск, така или иначе, е, искаме да се реагира, за да откликнем на очакванията на гражданите. Инициативите за растеж продължават на 17 и 18 юни. Ще отидем в Русия, в Москва и в Санкт-Петербург. Списък за компаниите още е отворен. Комисар Поточник, е, заедно с други колеги, ще обсъди възможностите за сътрудничество. Следващата година ще бъдем в е, Миянмар, в Китай, последващата в Канада, в Австралия, в е, моята генерална дирекция сме готови да ви дадем всичката необходима информация. Готови сме да я дадем и на всички фирми, които искат да участват в тази инициатива. Информацията е публикувана на нашата веб страница. Може да се възползвате от нея. Ние ще ви сътрудничим. Госпожа Легрип също зададе конкретен въпрос. Ние се борим като европейци на световно равнище. Имаме приятта уредба на конкуренцията, която трябва да се спазва. Но, според мен, би трябвало да видим дали по повод на измененията на режима на държавните помощи, които заместник председателя на комисията Алмуни ще представи на, на колегиума на комисията, трябва да видим дали правилата, които действат от 57 година някои насам, за уреже на конкуренцията между Франция, Германия, Италия, Белгия, и тези правила, преди днешната световна конкуренция, <laughs> не би трябвало да се преработят така, че да дадат възможност на европейските предприятия да, да се борят, да, да се е, е, конкурират, да, да съперничат на, на китайските, на, на руските, индийските, бразилските предприятия. Това не е табу, тъй като аз в тази връзка винаги разказвам един малък анекдот е, е, първата лекция, на която присъствах във факултета по право в Рим професорът по философия на правото ни пита, знаете ли защо е, съдебната е, палата е изградена на брега на реката? Никой не можеше да отговори. Той каза, защото правото е все същото. <laughs> Правата са все същите. Правото за прилагане на правата се мени, както една река. Та, трябва да видим. Как ще се прилага правото, законът, законодателството за отстояване на ценностите на конкуренцията? И следователно нещо все ще трябва да се промени. Според мен на нормите на конкуренцията, на лоялната конкуренция трябва да се отнасят за всички в рамките на Европейския съюз. Но трябва да има и едно, едно друго ниво на уредба на тази материя, е, благодарение на, на, на което европейските предприятия да могат да се конкурират успешно в глобален мащаб. Да си представим, едно предприятие е спечелило търг за държавни поръчки в Китай. И то е задължено да има е, определени подизпълнители измежду малките и средните предприятия е, аз не знам какво решение трябва да се даде, но, но дебат определено трябва да има. Да вземем стоманодобива. Е, Това въпрос е обсъждан и с колегата Отингер е, мисля нямаме различия. Та. Трябва да видим е, на какъв терен се играе. Ако се играе само в Европа, едно. Ако се играе на, на световен терен, трябва да видим как най-добре да постъпим. И, примерно, трябва да има нови, нови правила по отношение на държавните помощи. Отново ви казвам, табута в това отношение няма, но за сега е, комисията не е променила позицията си, но това не пречи да разговаряме помежду си. И можем да кажем, че всичко е наред е, при запазване на днешния режим. Това е хипотеза. Ей, вече го няма е, Съветския съюз, светът се е променил, е, е, Китай, Индия и Бразилия, и Бразилия вече не са онези страни от, от 50-те години на миналия век. И в край на работата на политиците е да гледат напред, да, да разширяват периметъра на, на законодателството, с оглед защитата на правото в случая на конкуренцията. Благодаря. Много благодаря, господин комисар, за това, че бяхте наш гост. Много различни въпроси бяха зададени. Ще продължим сътрудничеството с вас по ключови досиета, най-вече по надзора на пазара. Чухте за радиооборудването. Тук ще влязат и зарядните устройства. Благодаря за вашето участие в структурния диалог. Това е последната част от него. Вероятно ще получите покана, за да се съберем и да хвърлям един поглед назад към постигнатото. Благодаря ви още веднъж за това, че дойдохте. Така приключваме официалната част от нашето заседание. Продължаваме с заседание на координаторите. Моля всички, които не могат и нямат право да присъстват на това заседание, да напуснат залата. Утре ще продължим заседанието в 9 часа. Продължаваме с доклада, който се нарича Достъпността на веб-сайтовете на органите от обществения сектор. Ще имаме проучване и изслушване.